не е поступило искане да се подложи на гласуване корекцията, обявена вчера в 5 часа. Корекцията следователно се счита за прията и накрая председателят на, на съвета на председатели на комисии казва, че няма възражения срещу делеги делегираните актове. Ако в рамките на 24 часа не са повдигнати възражения от политическа група или от поне 40 депутати, препоръката ще се счита за прията. В противен случай препоръката ще бъде подложена на гласуване. Препоръката може да бъде намерена на веб страницата на пленарната сесия. Сега, съвместен дебат